Très bien, je vous remercie de, de prendre place. Pour ceux qui sont encore dans les travées, vous remerciant de votre présence. Благодаря ви за така доброто присъствие днес. А, Ако нямате възражение, да приемем дневния ред, според който би трябвало да изберем бюрото в първата част на заседанието, след така че първо ще изберем председател на комисията и заместник председатели според 204 от регламента. Както казах, председател и 4 заместни председатели. Е, аз ще председателствам като временен председател, след което е, този или тези, които ще бъдат избрани, ще е, поемат председателството и ще председателстват избира на четиримата заместник председатели. Сега ще обявя Е, кандидатите, които са ми дадени. Господин Нино Мело от НЕП. Той ще бъде заместен от е, госпожа Анжелик Долей. Мария Ношел ще бъде замесена от е, Сузан Мелиер. съгласна е и е, представителката на ГУЕ ще бъде заместена от господин Стефан Ек. И той е тук. И господин Тарабела ще бъде заместен от Мария Арена. Всички е, кандидат, нови кандидати са е, на лице. Госп господин Ернос ще бъде забестен от господин Линс. Имате ли други кандидати, други промени, които не са обявени? Госпожа Гърлинг? господин Канала, който ще замести господин Полчак. Алберт? Господин председател, колегата Ербеш е тук, е, е, така че можем да е, отпадне. Можем да гласуваме. Окей. Okay. Благодаря ви. Сега Господин Боре, имате думата. преди да пристъпим към избор, едно обяснение на е, гласуването от името на групата на зелените. Ние ще гласуваме против. Защо? Защото е, от променя се е, някакси атмосферата в този парламент. Вече няма голяма коалиция. Имаме трима заместник-председатели от е, социалисти и демокра... социал-демократите, което е скандално. Е, и е, нито либералите, нито е, ЕКР, нито е, ГУЕ, нито Зелените не са представени. Е, смятам, че това е много е, неприятно и е, не е в духа на, демокра... на демокрацията, за което е, всъщност е, работим в този парламент. Зелените, заповядайте. Имах някаква идея за социализъм, когато дойдох на това място, но а, на този етап а, наистина съм разочарован. Имаме пет парчета торта, един иска да вземе две. Е, аз го наричам алчност, а не социализъм. Мерси. Благодаря. Аз не съм говорител на социалистите и не съм техен адвокат, но всъщност нека да гласуваме, след това ще видим какъв е баланса. Вие е, сте против, е, но целта каква е? Всъщност по принцип сте против, е, но в крайна сметка всеки е свободен да гласува за, против или да се въздържи дадена кандидатура. Е, и аз е, така разбирам демокрацията всъщност. Добър ден. От името на СПД бих искала да протестирам веднага. Това гласуване е абсурдно, това е пълен фарс и е срамота. Знае се кой ще бъде избран, разбрали са се всички в затвор... при затворени врати, не се спазва донт, няма да бъдем представени. Ние пет звезди, които представляваме първата партия в Италия, няма да бъдем представени в Европа, защото вие сте се разбрали помежду си по стария начин, по който се правят политически а, споразумения, без срам, без да се зачита волята на гражданите. <laughs> Е, сега, Аз сега не съм а, все още а, истинския председател, а, а, но мисля, че а, разбирам, богатството на възели е хубаво нещо, но в случая не ни помага особено. А, нека да спазим процедурата. Госпожа Шер е, е, ще бъде замесена от госпожа Пети. Госпожа Петир ще бъде замесена от господин Линц. Да преминем към гласуване. Всъщност процедурата е ясна. Съвсем накратко исках само да ви припомня, че пет звезди не са представени тук в Европейския парламент Може би трябва да си помислят за себе си как се държат. Другият ораторка. Не, вие се разбрахте. Как не ви е срам да ми казвате такова нещо? Който си искате си слагате, а не който искат гражданите. Пълна срамота. Предлагам ви да е, преминем към гласуването на председател. Тъй като имаме кворум, сега да гласуваме за председателство на нашата комисия по е, е, селско стопанство. За председател, в крайна сметка, така е поставен въпроса. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, предлагам за първият председател е, Чеслав, Вячеслав Ческевски който две години и половина вече води тази комисия по много добър начин и аз съм убеден, че и следващата половина от мандата ще е, работи надпартийно. Е, да, отчитаме вашето предложение. Господин Цикевски, предлаг... Е, приемате ли да, да се кандидатирате за председател на комисията? Да, е отговора. Добре, е, тази кандидатура е вал, в, валидна тогава. Има ли други е, кандидатури за председател на тази комисия? Нямаме. Имаме е, е, всъщност е, това е единствената кандидатура за е, председател на Комисията по селско стопанство. С ръкопляскания да изберем господин Шакерски. обявявам за избран за председател на Комисията по земеделие господин Шекерски. И а, е, сега е, е време той да вземе мястото ми, за да води заседанието нататък е, е избора на заместник-председатели. Е, така че той ще води заседанието от тук нататък. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za wybór. Благодаря. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря ви за доверието. Обещавам да направя всичко, за да бъда един ефикасен и справедлив председател на нашата комисия. Работата в тази комисия е много специфична, защото мислим еднообразно и за фермерите, и за темата земеделие, независимо от това, от коя група сме. Надявам се нещата да останат такива и да продължим да работим в полза на земеделието и на фермерите. Ще направя всичко възможно това да стане факт. И, ще, и се надявам да мога да представлявам всички ви. Благодаря. Państwa, tak, to jeśli zgodnie z zapowiedzią и така. Искам да благодаря на колегата за това, че председателства заседанието до момента. Искам да благодаря на господин Дес от моята политическа група за това, че подаде моето име за номинация. Както каза колегата, преминаваме към избора на заместни председатели. Както знаете отлично, голямата част от е, комисиите тенденцията е да се продължи работата със същия екип или приблизително същия екип, който е бил е, до сега председатели, заместник председатели. Разбира се, че има и друг избор, имаме правилата ДОНТ и знаем как работи тази система при избора на председател на Европейския парламент. Запознати сме с системата. Нека да започнем избора на отделните заместник-председатели. Имаме четирима заместник-председатели, от които да направим своя избор. Започваме с първия. За кворума, доколкото предполагам, че от отсъстващите са получили заместници. Добре, преминаваме към избор. Сглушения. Това, което бих искал да направя, е да ви помоля да започнете да номинирате свои кандидати за първи заместник председател на първо място. Заповядайте. Посел Андрю, бързо запроша. Пиеше пан Андрю. Андрю, заповядай. Благодаря, господин председател. От името на социал-демократите и от, е, лично от мое име, е, от името на Никола Капуто, Гилера, Динано и така нататък, аз представям кандидатурата на господин Дикастро за първи заместник председател Okej. Poproszę w takim razie teraz pana posła Gniu. Благодаря. Сега господин Агню, заповядайте. Благодаря председателю. От името на СПД искам да предложа Джулия Мой като първи заместник председател. Благодаря. Okay że w tej chwili ja bym poprosił zgłoszonych kandydatów o потвърдение акцепт. Добре, сега ще се обърна към двамата кандидати, за да ги попитам дали ще приемат е, номинациите. Възбужа. Всъщност, е, е, направихме грешка. Е, е, колегата Шрая Пирин, не е господин, е, не Норберт Линц присъства тук. При обявяването на, на заместниците е направена грешка. Може би все пак да се обърна към кандидатите, които бяха току-що номинирани. Приемате ли да бъдете номинирани? Аз приемам. Благодаря председателю. Пан пан... Благодаря. Госпожо Мой, и аз приемам. И така имаме двама кандидати. Електронно гласуване, освен ако нямате въпроси към кандидатите. Ако не, гласуването ще бъде електронно. Нека да изберем цветове. Зеленото ще бъде за господин Декастро. А червеното за госпожа Мой. Виждам, че има някой, чието карта отсъства, т.е. е без карта днес. On, on, on. Колегата не е донесъл картата си. Господин председател, хайде да решим този проблем. Нямаме нужда да гласуваме електронно. Нека да вдигнем ръка и това е. With... Просто сте се разбрали един с друг, затова искате така да се гласува. Момент, момент, do, do, доличиме пана карти, така че także Предполагам, че може да бъде добавен гласа на колегата, който няма карта. Тайно е гласуването, то може да бъде проведено само електронно или ако имаме урна и съответни бюлетини. Не може да се вдига ръка. Але разуми, че можем загласовать ведук... Е, вижте, предполагам, че просто може да дадем един цвят на единия кандидат, друг на другия и да гласуваме електронно. Това е отново тайно гласуване. Колегата Кафи е забравил картата си, но може да ни каже как гласува лично. Имате ли нещо против така да гласуваме? Защото колегата ще трябва да подаде гласа си тайно, тъй като не си носи картата можем да го организираме. Нека да гласуваме. Нека да гласуваме и после ще видим дали се променят резултатите. Преди да започна с гласуването, искам да повторя. Ако натиснете зеления бутон, това означава, че гласувате за господин Декастро. Ако натиснете червения, това означава, че гласувате за госпожа Джулия Мой. Виждам, че госпожа Мой е облечена точно в този цвят. Така че не, не би трябвало да има объркване с цветовете по време на гласуването. Искам да ви кажа, че това е пълна палячовщина тук. Е е, не, не, не. Нека да продължим. Няма да може да се въздържите, т.е. трябва да гласувате за един или за другия. Ако искате да гласувате въздържал се, няма как да го направите. Или гласувате за, или един или за другия. Кто е за, натиска черво... Е, е, Гласувайте. Желоне або червоне гуши. Избирате цвета и гласувате. No. One EPP too many voting. Има един глас повече от НП. Oh, sorry, it's okay. It's okay. It's not... Вече всичко е наред. No, no, no, okay. It's okay now. Замекам гласуване. Прекратете гласуването. Е, пани е, пан Декастро. Господин Декастро, 33 гласа. Госпожа Мой, 8 гласа. Gratuluję i zapraszam pana. Поздравявам господин Декастро. Моля, елате да вземете мястото си тук до мен. Przejdziemy do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego. Преминаваме нататък към избор на втори заместник-председател. Принципът е същият. Е, първо, нека да чуем вашите номинации за втори заместник-председател сега. Заповядайте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 И така, записваме името на госпожа Мой, господин Никълсън. Аз предлагам господин Кижмек за втори заместник-председател до края на мандата. Nie mamy więcej zgłoszeń? Имаме ли други кандидати? Um... Mr. Mr. Mr. Kuzmiuk Green. Can we change the color, please? Може да променим цветовете, просто по, малко по-демократично да подходим. a little bit, yeah, in the oh, accord you did before, color. Okay. мой зелен колор. И така, добре. Госпожо мой, за вас ще се гласува с зеления бутон сега. И господин Кузмюк, червено. Ако натиснете червено, господин Кузмюк, ако натиснете червено, госпожа Мой. Пак повтарям. Започваме гласуването. За госпожа Мой черв... зеления бутон, господин Кузмюк червения бутон. Гласувайте. Кузмюк, ред. Мой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 Обърнете се напред и не ми говорете така. Ако искате да кажете нещо, си включете микрофон и ми го кажете на микрофон. Е, Исках да ви кажа нещо съвсем искрено. Допиро як замкне Извинете, но се намираме в режим на гласуване. Първо трябва да бъде прекратено гласуването и да дам резултатите и след това може да вземете думата. Така че прекратете гласуването сега. Прекратихме гласуването. Госпожа Мой получи 8 гласа и господин Козмюк 32. Поздравления за колегата. Заповядайте тук на президиума. Przechodzimy, гратулуе Поздравления на господин Козмюк. Сега продължаваме към избор а, на третия заместник председател. Нека да чуем кандидатурите. Трети заместник председател ще избираме. От името на социалистите и демократите бих искал да номинирам за заместник председател колегата Клара Агилера Гарсия. Мистер Агню. Господин Агню. Благодаря. От името на СПД бих искал да кандидатирам доктор Джулия Мой за трети заместник председател. Благодаря. Е, Много ви благодаря и аз. И така, отново двама кандидати имаме. Две дами представени за позицията трети заместник-председател. Госпожа, госпожа Мой, червения бутон. Госпожа Агилера, зеления. Госпожа Мой, червения. Моля, гласувайте.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 Моля, заемете мястото си тук, на президиума. Бързо гратулуеме, запрашаме. Отново поздравления. И смятам, че може да преминем към избор на четвъртия заместник председател. Кандидатури. Кого бихте искали да кандидатирате за тази позиция? Благодаря. От името на социалистите и демократите бих искал да кандидатирам госпожа Данчила за заместник председател. Господин Агню. Още веднъж. За пореден път, за последен път, доктор Ной. Благодаря. Много ви благодаря. Да променим ли пак цветовете? Госпожа Мой, натиснете зеления бутон, ако искате да гласувате за нея. Госпожа Данчила, червения бутон. Няма други кандидати. Така че, мисля, че можем да гласуваме. И така, за госпожа Мой натискате зелено, за госпожа Данчила червено. Заповядайте, гласувайте. Пише, че всички загласували. Мисля, че всички гласуваха. Прекратете гласуването. И така, сходен резултат. Госпожа Мой получи 10 гласа. Госпожа Данчила получи 28 гласа. Поздравления на колегата, моля заемете мястото си тук при нас. Sorry, we have three socialists over there. Имаме трима социалисти там, трима социалисти, а ние не сме представени. Не е честно, абсурдно е и направо ми се повръща, като ви гледам. Отвратителни сте. Това не е никаква демокрация. Вие сте мафия. Не е възможно да имаме трима представители на една и съща партия в президиума. Няма никаква демокрация тук. Какво сте се разбрали при затворени врати? Какво сте обещали, за да им дадете тези постове? Несправедливо е и не е демократично и след това се изненадвате, че има желащи да напуснат Европейския съюз. Това е отвратително. Pani е, poseł, е, проша, вие dwie, е, мам две увади. Pierwsze. Сега имам а, два коментара. Първо, няма нужда да викате. Може да използвате микрофона. И на второ място, Това показа гласуването. Такива са резултатите. Изборът на заместник-председатели всъщност бе определен от вашите гласове. Ако искате да се изкажете, използвайте микрофона. Къде е метода Донт? Не видях да го прилагате. Трима представители там до вас и никой от други групи, от по-малките групи. Това не е демократично. Това е диктатура и земя на мафията. Но може, може за мощна слова пан посел... Е... Думите, които използвате сега са прекалено силни, бих казал. А много сте деликатни. Всички се засягат от нищо, така ли? Всички сме щастливи, имаме метода Донт. Pani poseł, pani poseł, można wszystko powiedzieć, czego przykładem jest... Уважаема госпожо, може да кажете всичко, което искате и това е пример за демокрация. Това не е демокрация. Има тук партии, които не са представени в залата, а там до вас има трима души от една и съща политическа партия. Това е тирания. Не е демокрация къде е прилагането на принципа Донт. Ridiculous! Абсурдно е всичко това. Сега давам думата на господин Роде. Аз обичам свободата на словото и нямам нищо против. Нямам нищо против, госпожо мой. Искам само да ви припомня, че вашето движение можеше да е част от тази сделка, тази коалиция или както искате я наречете. Вие се опитахте да влезете обаче в Алде. А вие какво правите? Наказвате ме за това ли, че искахме да влезем в Алде? Не, не, не, вие говорихте по-рано. Това е тирания. Вие решавате какво да се прави. Никой не представлява гражданите на Европа. А зелените, а другите партии? Искам само да ви... Извинявайте. Извинявайте, уважаема колега ще ви дам думата. Но сега говори господин Роде и той има право да каже това, което смята да каже и след това ще ви дам думата. Господин Роде, заповядайте. Знам, че имаше поправка във вашето членство, но вие самите се опитахте да станете част от друга сделка, като искахте да станете първо членове на Зелените, след това се опитахте, тъй като те не ви искаха, да се присъедините към нас. Така че може да си викате колкото си искате, но всъщност сочите с пръст не нас, а себе си. Благодаря. Господин Фланаган. Последният депутат, който говори, спомена думата сделка, споразумение. Явно се чудеше какво да каже, ще ви помогна. Аз говоря английски, и думата е картел. Това е картел, не е сделка. Може да го наричате мафия, каквото искате да го наричате, но това си е картелна сделка. В два случая съм бил арестуван и хвърлен в ареста, за да защитя своите позиции. И накрая се оказвам тук. И какво се случва? Може би е по-добре да се върна обратно в килията, защото тук няма никаква свобода. Не сме представени. Една група изяде две парчета от тортата, а другите по свински начин изядаха останалата част, без да ни дадат нищо. Е, е, мисля, че не е, посувайме се за далеко. То ние... Хайде, моля ви да не отиваме чак толкова далеч, колеги, да спазваме добрия тон който е възприят поначало в един демократичен дебат. Трима души от една и съща партия. Това не е донт, това е тирания. Защо? Питам аз. Трима социалисти. От къде на къде? То огогладняхте ли? Какво се случва? Какво ви дадаха? 200 милиона, 500, извинете, 200 милиона граждани не са представени от партиите. Малките, защо? Защо трябва да има три лица от една и съща партия там седнали до вас? Dobrze, już... Zabra... Срам! Pani głos bez udzielenia głosu. Госпожо, благодаря ви. Вие се изказахте, макар и да не съм ви дал думата. Разбирам. Има трима души от една и съща партия. Разбрали сте се помежду си и за това се гласува за вас. Трима. Трима от една и съща партия. Трима. Ми ги, квест! Обясни ми го, ако обичаш преди да се чувстваш някак си обиден от това, което казвам, защото си много чувствителен. Che accordo c'era per continuarla a votare e essere presidente? По drugie, taki бил вини głosowania. Но ми arriva la traduzione. Така, нека да стане ясно, колеги. Това бе резултат от гласуването. Разбрали сте се помежду си. Отново казвам, трима души от една и съща партия, това не е демокрация. Това е цирк. И вие сте всичките клауни в този... Е, клоуни, извинете, в този цирк. Пани, пани посел. Пани посел. Е... Уважаема колега, уважаема колега. Трима души от една и съща партия, обяснете ми го. Е, ни, няма пани аргументов, żeby... Уважаема колега, според мен не разполагате с основателни аргументи. Извинявайте, не съм ви дал думата. Не разполагате с основателни аргументи, нямате причина е, да е, е, ползвате такъв оскърбителен език. Трима души от една и съща партия, социалисти. Трима, пак повтарям, трима. Защо? Къде е метода Донт, къде е демокрацията в Европа и в Европейския парламент? Искам да ми го обясните. Po raz kolejny pani odpowiadam. Uczestniczyła... За пореден път ви напомням, вие участвахте в гласуването и видяхте какъв е резултатът от него. Не можем, не можем. Колеги, госпожи и господа, моля, мисля, че е време да приключим този разговор. Решенията са взети. Те се основават на гласуване. Всички заместник председатели на комисията са избрани. Благодаря на всички участвали в гласуването и още веднъж бих искал да поздравя всички колеги, които бяха избрани на съответните постове. В 10 часа ще подновим работата си с а, когато ще се срещнем с представители на Малтийското председателство на съвета преди това, е, вероятно е основателно да кажа, не, може би хайде след това. Нека да, да направим почивка сега до 10 часа. Благодаря ви.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 Proszę Państwa, powoli będziemy... Моля, колеги, мисля, че можем да подновим работата си лека по лека. Лека по лека казвам, защото преди да наченем размяната на мнения с нашите гости, бих искал да кажа няколко думи по, по, по организационни и административни въпроси. И така, първо, следва да приемем дневния ред за днес и за утре. Не, не са поступили някакви възражения. Предполагам, че можем да смятаме дневния ред за прият. По-нататък, по традиционните съобщения на председателя, заседанията ни се излъчват на живо в интернет и, и, и по-настоящем и след обед. Към 18.30 днес бихме могли да се включим в среща, организирана от Сдружение на младите фермери. Това е традиционна среща, тя ще се проведе долу, тук. Канят ни на, на чаша вино да, да отбележим настъпването на новата година. Знаете, това е традиционна тяхна проява. Преводът тече на 20 езика, с изключение следователно на естонски, малтийски и ирландски. По-нататък протоколите от 7-8 ноември миналата година, 28-29 ноември, 5 декември. Това са последните ни заседания по обичайната процедура, освен ако нямате някакви възражения, можем да смятаме тези протоколи за приети. И така да пристъпим към деветата точка от дневния ред. Размяна на мнения с господин Маги, министър на земеделието, животновътството и продоволствието на Бразилия. За нас е голяма чест, господин Маги, че сте тук сред нас, да се включите в заседание на Комисията по селското стопанство на Европейския парламент. Господин Маги е, е специалист по селско стопанство. В продължение на 4 години е работил в е, голямо дружество, произвеждащо соя. Секретариатът на парламента, е, мисля, разпространил свитък от документи, съдържащи информация за положението на селското стопанство в Бразилия. По-настоящем за търговските отношения на Бразилия по-настоящем и хода на преговорите за сключване на споразумение с страните от Меркосур. След като изслушаме нашия гост, е, ще пристъпим към разисквания. Е, моля ви, е, господин Маги, да се придържате към 10-те минути, които сме ви определили. След това ще дам думата на координаторите и на всички други колеги. А тук присъстват и е, членове на Комисията на Европейския парламент за външна търговия, както и членове на делегацията на парламента за отношения с Меркосур. И така отново добре дошъл, господин министър. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички присъстващи. За мен е голямо удоволствие, че ми се отдава възможността да разговарям днес с вас и да ви понеса най-сърдечни поздравления от Бразилия. Ясно е, че когато на лице е добра воля, можем да взаимодействаме, да си сътрудничим и да се стремим към мирните цели на интеграцията. Ето защо за мен е чест, е, че съм тук сред вас със своя колега днес. Аз също съм е, е, член на парламент, като вас разбирам колко важен е демократичният дебат за изграждането на нашето общество. А преди да стана член на парламента, бях земеделец, като баща си, като дядо си, дошъл от Европа преди години и се научил да, да обработва земята, да извлича прехраната си от нея. Разбира се, планетата не е безкрайна и аз бих искал и моите деца и внуци да получат възможността да обработват земята, но това би било възможно само ако от сега провеждаме устойчива политика ако си подадем ръка, ако положим съвместни усилия. Бих искал да ви кажа сега няколко думи за това, което ние вършим в Бразилия. нека, нека припомним, че европейците са е, пристигнали и са се заселили в Бразилия преди векове и за първ път са започнали да обработват земята. И още тогава са се уверили в огромния потенциал земеделски на Бразилия, но той може да бъде е, осъществен само е, възоснова на, на научните знания и на солидната политика в защита на околната среда, на, на климата е, и планетата като цяло. Следва да се възползваме, разбира се, от природните блага, но и да ги опазваме. И по тази е, причина бихме е, искали, необходимо е, прочим, да развиваме устойчиво земеделие в тропичните пояси на света. В това отношение има е, за какво да, да сме благодарни на Европа. От Европа в Бразилия са се заселили милиони е, от различни народи, както и моите предци, и са е, отдали живота си на, на е, добруването на, на страната от южната част, от Южна Бразилия и, и, и на север са допринесли за нейното развитие и днес можем да се опрем на оставеното от тях, на, на тяхното наследство, на, на милиони и милиони е, придошли от е, Европа. Благодарение на, на тях е, Бразилия днес е това, което е. С огромен животновъден е, отрасъл, е, три 3,5 милиона тона захарна тръстика по-нататък се произвежда. И предвид огромния обем на бразилското селско-стопанско производство, бих искал накратко да ви покажа ето тези иллюстрации. Къде се намира Бразилия, къде се нарежда тя в световната класация? Виждате, огромен производител на, на захар, кафе, портокалов сок, говеждо месо, птиче месо и така нататък. И изнасяме голяма част от тази продукция. Виждате отношението между вътрешно потребление и износ и съответно степен на самозадоволяване. Защото до 90-95% от продукцията се изнася. Виждате, портокалов сок се консумира в страната, но не по-малко се изнася. по-нататък се изнася от захарта приблизително толкова от кафето. След това пшеница, царевица. Това са световните пазарни позиции на Бразилия. 90-95% от селскостопанската ни е, продукция, от, от износа на селскостопанска продукция е насочена към, към Европейския съюз. Ето виждате структурата на земеползването в страната. Бразилия е континентална страна от, е, от е, географска гледна точка – Е, естествено, трябва да се, трябва да се е, е, съобразяваме с опазването на почвеното богатство на страната. Виждате, 17% са отделените участъци за опазване на околната среда. След това от земеделските стопани се изисква да отглеждат определени култури, за да предпазват почвите от, от ерозия и изтощаване. Разбира се, е, е, опазва се не само земята, а и, а и местното население, е, неговото припитание. И, и, и винаги е на дневен ред дилемата между околна среда и економическо благосъстояние. Навсякъде в Бразилия действат особени звена за, за опазване Виждате 61% в различни форми. И този относителен дял ще расте, тъй като съгласно Парижкото споразумение и след това заключенията от среща на страните по него в Маракеш, Бразилия има да, да, да опазва и да възстановява повече от 2 милиона хектара горски площи 50 милиона хектара пасища. Ние сме поели тези ангажименти. Е, виждате, 19% от земята, от обработваемата земя всъщност са, са пасища. Интересно е, че е, е, за земеделие в Бразилия се използват едва 8% от е, поземления фонд. Е изключително важно. Виждате тук развитието през последните години по-ефективно е, е зърнопроизводството в случая, върху по-малко площи, добивите са по-големи, благодарение на, на, на техническия прогрес, на, на най-новите постижения. Добив 4 тона на хектар. Това е сериозна промяна. И ние ще, ще продължим да еволюираме в тази посока. От друга страна обаче се освояват и нови площи за производство. Е, впрочем, тук площите, специално за растениевътството, е, възлизат общо на близо пет пъти територията на една Германия. И, и същата тенденция можем да видим и в животновътството. Е, отново площи, е, които се економисват, така да се каже, в животновътството 200 милиона хектара Е, по-настоящем за е, стадата е, едри рогати. Виждате обема на значителен ръст на, на производството на говеждо месо, а в същото време имаме обратна нисходяща тенденция в, в, в в ползваните площи. Тоест, интензифицира се, повишава се ефективността на единица площ. И друга една тенденция интегрирано земеделие, което включва растениевътство, животновътство и горско стопанство. На една и съща площ тези дейности се е, интегрират и това разбира се е от полза за околната среда. Ето тук виждаме едно поле, което се обработва е, с, съответния си оборот. Тук, тук виждате качеството на почвата – и това е нещо наистина уникално богатство, уникално богатство на, на Бразилия. Виждате как се фиксират корените. Тук няма азот, не, не, не се добавя а, а, азотен тор. И по този начин а, се опазва природното богатство на, на, на самата почва. Ето виждате сега. Това е соя по време на, на прибиране на реколтата. А през следващите 3-4 месеца тази площ ще бъде пасище. И целият оборот е интегриран между трите отрасъла растениевътство, животновътство и горско стопанство. Проучваме възможностите за ниско въглеродно сълскостопанско производство при, при, при нулеви въглеродни емисии дори. Ето тук, тук виждате състоянието на, на територията. Това е бразилското село. и, и, и, и поддържаме, опитваме се да поддържаме едно хармонично отношение между флората, фауната, почвеното богатство, водното богатство. Ето още няколко фотоса. Ето, виждате разпределението на обработваемите площи. Това е състоянието на енергетиката в Бразилия. Електроенергийната мрежа е сравнително нова. Близо 10% от енергията у нас се преработва вторично или рециклира, което е над средните стойности за света, е, и ние смятаме да, да увеличаваме този относителен дял, да разчитаме от друга страна е, в голяма степен на водно-енергийните източници. И най-сетне още няколко фотоса от миналата седмица буквално. Както казах, аз съм член на парламента, министър обаче съм и земеделец. Е, така, обичам да се връщам на полето. Така, благодаря ви и уверявам <clears throat> ви, винаги сте добре дошли в Бразилия. А, господин министър, ако решим наистина да се озовем а, а, на вашата покана в Бразилия, какви задачи ще ни възложите? Знаете, тук има в залата много фермери и съм сигурен, повечето от колегите ще проявят а, достатъчно високи професионални умения. Но е, шегата на страна, е, е, сърдечно благодаря на нашия гост за изложението, за информацията, която ни предостави. Много впечатляващи данни, наистина. Сега наистина си давам сметка за огромния потенциал на Бразилия и се убеждавам, че от една страна е, би следвало да, да, се, да се чувстваме в световен мащаб, в, по, в по-голяма безопасност, що се отнася до продоволствената сигурност, е, до, до предотвратяването на, на, на глада по света, предвид е, огромния селскостопански потенциал на една страна като Бразилия, от друга страна по-спокойни за бъдещето на околната среда. Така, вече имам списък е, на желаящи да се изкажат. Господин Данте, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин е, министър, е, при отсъствието на Албендес бих искал да се изкажа от името на нашата политическа група. ЕНП. Да не кажа, че сме възхитени, но се отнасяме с огромно уважение към бразилското селско стопанство. Знаем огромния напредък, постигнат особено през последните години у вас. И си даваме сметка също така, че богатството на, на Бразилия, националното богатство, се крепи на износ. И това се от, е, вижда в позициите ви в, в, в външно-търговските преговори, в частност с Европа. По принцип ние сме отзивчиви, готови да участваме в такива разговори, тъй като си даваме сметка, че и вие, както и другите страни от е, Меркосур, разчитате на внос на европейската промишлена продукция. Независимо от това обаче, въпросът, който възниква за нас в Европа, за нашите потребители, и въпрос, към който ние, парламентаристите, се участваме с особена чувствителност, е за условията и производствените стандарти. Ние съвсем бързо, определено, бихме могли да постигнем равноправно споразумение по отношение на митата. Но мисля, че това вече не е на дневен ред. По-важно в случая е, е да, да се споразумеем за условията на производство, било то в е, животинската или в растителната продукция, в е, различните сектори. Знаете, че редица държави членки хранят сериозни резерви по отношение на генетично модифицираните организми и, и продукцията на тяхната основа. И а, ние, като парламент, за съжаление, по отношение на една външна търговска спогодба, можем да се произнесем само с едно да или не. А, така че, по всички тези въпроси, за производствените стандарти, за проследимостта, ние се нуждаем от известни гаранции от ваша страна. Как, например, е, би могла да се разграничи при вас продукция, която е предназначена за вътрешна консумация от една страна и за износ от друга страна към Европа? какви гаранции бихте могли да дадете? Това са всъщност главните ни очаквания. Това е главният ни въпрос. Благодаря ви предварително за отговора. Преди да дам думата на следващия, бих искал да приветствам други наши гости. Те са доста в момента в залата, в това число представители на Европейската комисия. Директор Кларк на Генералната дирекция, както и други, е, които приветствам. Господин Андрю, имате думата. Благодаря, господин председател. Ние също приветстваме с добре дошъл господин министър. Благодарим му за това, че се отзова на нашата полкана. Присъединявам се към голяма част от казаното от господин Дантен. Нали, не, вие говорихте за експортната структура на бразилската економика, но преди да се върнем на, на, на спогодбата, върху която работим, за отношенията си с Меркосур, бих искал да ви задам някои по-конкретни въпроси. Всъщност, кого ползва вашия модел на развитие и селскостопанска политика? Вие говорихте накратко за местното население, но можем да говорим за средните и малките земеделски стопани. Но, но, но, но аз оставам с впечатление, че дребното производство някакси е изтикано от, от земята в Бразилия. Е, вашата политика е насочена към продоволствената сигурност на населението, предполагам, но бих искал да чуя малко повече подробности. И имайки преди още повече, че една немалка част от бразилското население все още живее в крайна бедност. И а, е, разбира се, президентът а, е, а, Лула а, положи немалко усилие, постигна немалко, но ние следим внимателно обстановката в Бразилия и си даваме сметка за оставащите проблеми. Не, нали, вие говорихте за устойчивостта на бразилското земеделие. И тук става въпрос за опазване на околна среда, за социална политика и економическа ефективност. И всичко това се вписва в понятието устойчивост, мисля. Но бих искал да чуя от вас как се вписва социалното измерение във вашата селскостопанска политика. Що се отнася до външно-търговските отношения, бих искал да, да подкрепя въпроса на господин Дантен. По, по митническите въпроси практически нямаме спорове, но възниква проблем и за географските указания, и за нетарифния подход. Тоест направлението санитарни и фитосанитарни ограничения и изисквания. Надявам се да развиете е, мислите си по тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Господин Никълсън, благодаря господин председател, благодаря на, на господин министъра за много е, интересния обзор на, на днешното положение в Бразилия. Аз съм сред малцината, вероятно единствения член на тази комисия, който е, е, е, е имал възможност да посети Бразилия преди редица, преди доста години. И тогава се уверих на място, че в Бразилия не се спазват същите стандарти, както в Европейския съюз, в, в, много, в много отношения. Тогава се наложи забрана на вноса на говеждо месо от Бразилия. Такава е реалността. Много интересно бе посещението ни в Бразилия. Далеч не можем да говорим за някакъв дух на конфронтация, но изключително интересно бе тогава, от тогава насам, дали е, е постигнат някакъв напредък, е, специално в кланиците, за които по това време се знаеше, че не отговарят на европейските стандарти. А тогава посетихме и много е, животновъдни стопанства, е, отлични. Бях е, удивен от качеството на, на почвите. Е, в, в е, много части на Европа е, нямаме такъв, такъв потенциал, е, човек можеше да види едва ли не как е, тревата на, на едно пасище расте пред очите му. Имате, имате прекрасна, е, богата на, на, на природни блага страна, която ви дава възможност за економически растеж. Но тогава на място се увери колко сериозен е проблема за обезлесяването за земеделски цели. Как абсолютно противозаконно, без какъвто и да било разрешителен процес, се изсичат гори, за да се освобождават от обработваеми площи. И, и, и докъде сте стигнали в това отношение? И последно, ако ми позволите, господин председател, да попитам министъра, през последните 12-18 месеца светът се развива крайно динамично е, аз съм от, от, е, Северна Ирландия, фактически от Великобритания, която, знаете, гласува е, да прекрати членството си в Европейския съюз. От друга страна, в Съединените щати бе избран президента Трамп и се чудя. Разговаряли сте с някого от правителството на Великобритания – за евентуално търговско споразумение. Колкото разбирам, президента Трамп е обещал на британското правителство да сключи външна търговска спогодба с Великобритания в срок от 3 месеца след излизането и от Европейския съюз. Не знам дали това е възможно. Вие имате ли някакви контакти с британското правителство по повод на евентуални външно-търговски отношения след излизането на Великобритания от Европейския съюз? Благодаря. Благодаря. Не съм е, сигурен, че господин министър ще е в състояние да отговори на всички въпроси, но заповядайте. Най-сърдечно ви благодаря, господин министр, за представената информация и за възможността да разговаряме с вас. Бразилия е важен търговски партньор за Германия, естествено и за Европа ние много сериозно гледаме на търговските споразумения. Земеделски стопани в Германия доста се притесняват, особено в е, е, месопроизводството. Е, те се пасяват от изоставане в конкуренцията и това е съвсем разбираемо. Естествено, ние, вие живее, живеете в един регион, който има много преимущества, климатичи и така нататък и трудно можем да се конкурираме с вас в това отношение. Германия е, въвежда отново е, в друго отношение обаче вие сте е, по-зле в смисъл на е, е, прекомерната сеч. Ние бихме искали в Германия, например, да внасяме негеномодифицирани продукти, Можете ли да гарантирате, че във вашата страна сега има ниша за това, разбира се, но ние се нуждаем спешно от е, негеномодифицирани продукти на европейския пазар? Можете ли да гарантирате е, такива доставки? И даваме си сметка, е, че вашите селскопански продукти се продават доста добре по цял свят и в Китай, но мисля, че във ваш е, е, интерес е да запълните някои ниши в е, нашите страни. Благодаря. Сега следващия оратор има думата. Две неща искам да попитам, за две неща искам да попитам министра. Първо, сълскванска реформа, не споменахте нищо за нея. И второ, моята политическа група се интересува от следното – Е, то движението на обезземлените, ние сме свидетели на преследване на представители на това движение, нещо, което ни смущава. Радост Линк. Благодаря за това, че сте тук, господин министр. Е, като колега и бив селски стопанин бих искал да, да е, поставя следния въпрос – Ние можем да си представяме хубави картини от е, земеделския пейзаж в нашите страни, но трябва сериозно да говорим за проблемите е, в Европа, особено така, че аз с е, удоволствие бих обсъдил с вас някои конкретни проблеми. Е, Вие имате е, правителство, което, доколкото разбираме, смята да така подпомага дребните земеделски стопанства това ли е бъдещата тенденция в вашата търговска политика, на вашата страна, именно износ на земеделска продукция? Е, ще продължи ли да бъде това основна така, тенденция във вашата търговска политика? Е, говорим за 800 е, квадратни километра е, тропически гори, които са били изкоренени в последните години. това незаконно изкореняване и незаконна сеч е сериозен проблем. Това се отразява и на климата в глобален мащаб. можете ли да кажете дали се прави нещо в, за неутрализиране на тази, този процес?

в, е, можете ли да гарантирате, че в е, бъдеще е, Бразилия ще продължи да бъде интересен, интересен източник за нас и доставчик на, на не генмодифицирани продукти? И в, виждате ли бъдеще на споразумението за свободна търговия с държавите от Меркосур? Отдавна говорим за това Виждате ли е, наистина сериозни шансове да, да бъде подписано такова и ако, кога? Сега, е, господин Агнио, е, говорим, когато говорим за Бразилия, тази дума ужасява всеки британски фермер е, нищо странно, защото те гледат към ваша страна и виждат тези, огромна, тези огромни площ, е, добра потенциал, е, е, земеделска земя с добър потенциал, чудесен климат, две реколти годишно, но е, фермерите нямат, е, фермите е забранено да ползват всякакви модерни техники, геномодифицирани е, или пък е, пестициди, е, но от друга страна те могат да ползват пестициди и е, лекарствени препарати, които са забрани в Европа, вакцинират е, за е, шап, нещо, което е, тук не се разрешава. По-низки са и разходите за труд. Единствената защита срещу някакси това лицемерие по отношение на нашите клиенти в е, супермаркетите. Всъщност не трябва да се е, толерира такъв вид е, лицемерие, ако потреб... защото в крайна сметка Бразилия може да измести сълстопанските продукти на Обединеното кралство изцяло. И това би ви дало значителен политически приоритет, защото много скоро ко, вие бихте могли да спрете, да намалите износа към е, е, Великобритания, както беше с Аржентина и Фолксенските острови. Това е ужасяваща перспектива, защото терористите много бързо ще си дадат сметка. 700 милиона в Британия са е, засегнати от, е, зависят от Бразилия. Хайде да е, вървим там. И е, е това е тези, които гласуваха за Брексит. Е, е е, си мисля, че самозадоволяването е, е, е много желателно за Великобритания, но вноса и прилива на говеждо от Бразилия би се оказал един много тежък проблем за мислещите така бъдеще. Много е, проблеми бяха засегнати, но сега е, давам думата на следващия. Е, Франция е за Франция е третия по важност вносител на, на соя от Бразилия но е, сега е, да не говорим за критиките по отношение обезлесяването в Бразилия. Е, вашето е, изслушване тук, е, е във вашето изслушване засегнахме и е, селстоманската политика на, на е, Бразилия. Е, под, казахте, че вашето правителство подкрепя древните е, и е, семейни е, ферми. Е, е, мерки, които е, ние е, също се стремим да въведем в Европейския съюз, да защитаваме именно интересите на малките и средни предприятия. В този смисъл въпросът за договора Европейски съюз Меркосур ние сме делега, аз, като делегат, като участник в делегацията за тези преговори, аз си давам сметка, че Бразилия, която е втория ни производител на говеждо, всъщност е един крупен производител на пилешко месо условията са такива, че е, прави е, е, Бразилия, че Бразилия е много конкурентоспособна по отношение на Европа да не говорим за консумацията, потреблението на червено вино във Франция, което е паднало с 27%, на червено месо, извинете, е, производители бите искали да знаят е, е, какво ще как ще излежат нещата в бъдеще. Дали ще трябва да направим някакви жертви в името на вноса на аржентински стейкове. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин министра. Дискусиите, които се водят между Европейския и и Меркосур, сочат, че Меркосур е, е, по отношение с откласното производство е, има значителни преимущества, произвежда много повече и много по, на по-изгодни цени от... И това се отнася до говеждото, до захарта и така нататък. Просто модела на селско стопанство в Бразилия е различен от нашия. Това трябва да се отчете при търговските преговори. Е, комисията, разбира се, трябва да устоява европейските интереси. и е, е, селско стопанство е, наистина е важен елемент от тези преговори. Е, ние, европейските е, селско-стопански производители трябва да се съобразявате с европейските норми на производство е, което и, и стандарти за качество. Как е, во мислите? Как, смятате ли, че ще е, бъдат прияти изискванията ни по отношение на защитените географски обозначения? Благодаря ви, господин министр, че сте тук. Тук а, е, е, говорим за милиони тонове селскохманска продукция. Понякога а, е, тези цифри са стряскащи за някои от нашите държави членки. Поздравявам ви а, за това, че е, според ФАО и други организации, е, вие сте най-големия производител на скопанска продукция в света. Много държави, е, Испания също, биха мечтали, биха желали да бъдат такъв мощен износител на храни и селскостопански продукти. Вярно, че е, вие се сблъскате с някои ограничения, поставени от Европейската комисия, поради проблеми, е, свързани с санитарни и, санитарни и фитосанитарни е, проблеми. Е, е, проблеми с е, е, някои. Е, с а, е, заболявания у животни, които се отразяват на, на качеството на храните. Е, Европейски съюз е, трябваше е, последно време да преодолява и да решава сериозни проблеми в това отношение и затова сме много внимателни и е, много важно е за нас е, всяка страна, която е, изнася за Европейския съюз, да взема също така сериозно тези проблеми, защото би било много вредно ние се натъкваме тези проблеми в маслиновите насъждения, например, в резултат на това заболяване сред растенията. Господин Шлайер, благодаря. Благодаря, господин министре, за е, това, че сте с нас днес. Ние, вие се гордеете с Бразилия, аз се гордея а, е, с Европа и с а, е, Нидерландия, разбира се. А, въпросът ми е следният. Когато става дума за износ, Бразилия е най голем износител на, на говеждо месо и други а, продукти над 20 години вече ви изнасяте месо към Европа, но не приемате европейска местна продукция, например от е, Нидерландия. съответните е, проверки върху, е, е, като провеждате съответно индивидуални проверки върху всяка пратка от телешко в Европа, не се прави това. Мисля, че този, това излиши, този излишък в, в Бразилия е, заслужава да, да, да се е, би трябвало да помислим за този е, излишък в е, е, търговския обмен по отношение на месо между Бразилия и Европейския съюз. По този въпрос заслужава да се говори. Интересен съм колко хектара обработваема площа имате. Благодаря. Искам да поставя два въпроса. Е, ние сме свидетели на началото на нова търговска политика на САЩ е, е, по отношение на, да кажем, търговските връзки с други страни, Аржентина, вноса на лимони, ограничения в това или в това отношение и е, това е, притеснява ли ви и как може да се отрази е, това евентуално на търговията ви с Европа? в кое отношение очаквате повишаване на, на износа към Европа и на, какви, на кои стоки? Е, колегата Шрая Пирих зададе е, следния въпрос. Е, вие сте голям, голяма страна износител. Ние имаме нужда от вашите продукти в Европа, например бълтачини и така нататък, но вашата търговия е, не е ли еднопосочна търговията ви? Е, вашите продукти. Е, нашата цел е не да изнасяме месо или соя към ваша страна, но искаме да изнасяме за вас обработени продукти, като вино, сирене, шунка и така нататък. Има ли някакви препятствия и притеснения от ваша страна? какво смята вашето правителство за това? Благодаря, госпожа Гилера. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин министъра и на аз също съм член на делегацията, която преговаря с страните от Маркосур. Е, имам няколко въпроса тъй като това е комисия по сълскопански въпроси и вече моите колеги споменаха опасенията ни по отношение на Бразилия. Бразилия е сериозен конкурент, а техните, техния стил, методи на селско стопанство са много различни от европейските. И няколко от моите колеги споменаха е, фитосанитарни и фитосанитарни проблеми. Е, наистина има значителни фитосанитарни проблеми, е, заболявания по растенията, мана и така нататък. Това е, са е, много сериозни въпроси. Ние имаме много е, рестриктивна политика по отношение на фитосанитарните мерки. Питам се какво предприемате вие за предотвратяване за да попречите на тези заболявания по растенията да засегнат продукцията, която стига до европейските пазари. Например, да вземем захарта и цената на захарта. В Бразилия е, цената на захарта е много по-висока поради е, производствените разходи на тръстейката е, и е, тя просто не може да се конкурира с европейската захар. Това отношение. Сега още един конкретен въпрос. Говорихте за важните култури за вашия износ. Питам се какъв процент, каква е разбивката на земята между отглеждането на, на между растениевътството и скотовътството и женовътството. Е, средното на фермер, който произвежда, да кажем, растителни култури или животновъда. Ние, е, вашия модел е много различен от нашия, който е индустриален. Е, така че бихте ли ни дали средното е, количество, е, е средната площ земя, с която разполага един фермер във вашата страна? Е, за да имаме представа какво е разпределението на площите на земята по култури и по е, видове производство. Господин Фланаган, благодаря. Много бе интересно да ви слушам, господин министр. Както казаха голямата част от депутатите, ако някой се интересува от земеделие и ви слуша, ще ви завиди. Успех ви желая. Много своевременно е вашето идване с Брексит и с последиците от Брексит. Тези последици ще зависят от това как Мишел Бърние ще подходи към всичко това. Като че ли ще има едно отмъщение към Обединеното кралство, поне така изглеждат нещата. Аз представлявам Република Ирландия. 70% от нашия внос е от Обединеното кралство. Говоря за внос на говеждо. 70% от износа ни пък отива в Обединеното кралство. Та затова ще повторя въпроса на колегата от Северна Ирландия. Случило ли се е нещо, т.е. имате ли някакви планове за търговска сделка с Обединеното кралство? Сега официално нищо няма да се случи, докато не се даде уведомление за напускане. Но в голямата част от тези случаи би било по-умно да се говори предварително. Имали ли сте разговори и ако сте имали, какво точно възнамерявате да направите? Ще има ли търговска сделка? Господин Агню посочи, че британското земеделие ще бъде изтрито от лицето на земята, ако вие започнете свободно да изнасяте на тези пазари. Ако британското земеделие изчезне от лицето на земята, то тогава, имайки предвид цифрите, и нашето земеделие ще изчезне. Та всички фермерски организации, всички около мен и сами аз искат да разберат какво се случва. Говорите ли с Великобритания, планирате ли нещо? и може ли да ми отговорите? Имаше много въпроси и се надявам да не загубите моя въпрос сред другите. Ние като Ирландия, ушкем, като Ирландия получаваме а, думата последни, ушкем всички сме равни, ама хич не сме равни, няма значение. Благодаря, господин Каденбах. Äh, Благодаря. Добре е дошъл, господин министър, сред нас. Вчера станаха 9 години е, откакто една млада жена и един е, бразилски модел всъщност е, почина от резистентност към антибиотик вследствие на инфекция, сериозна инфекция. Това е причина за 50 хиляди загинали всяка година, умрели всяка година поради резистентност на антибиотици това наистина е нещо, което а, е много важно за хуманната медицина, но е, в селско стопанство е, се използват значителен брой антибиотици. Въпросът ми е, е Бразилия е, е, е на трето място след е, САЩ и Китай по използването на антибиотици. Давате ли си сметка, че в сел... за използването им в селското стопанство и ако да, какви законови мерки вземате за предотвратяването на това в селско стопанство. Благодаря. Смятам, че няма вече никой друг желащ да вземе думата и затова давам думата на представителя на Европейската комисия от Генерална дирекция Земеделие. Заповядайте. Благодаря, председателю. Аз искам също да приветствам министър Маджи тук сред нас. Министърът е, много мъдро е, дойде да говори пред вас, тъй като Европейския парламент е една много силна институция и всякакво е споразумение за търговска търговия с Меркосур ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент. Няма да бъде лесно да мине на това споразумение за свободна търговия през парламента. Много депутати днес изразиха безпокойство за устойчивостта на земеделието в Бразилия, стандартите за производство, използването на антибиотици за подсилване на растежа. И голям проблем също е конкурентоспособността на вашето земеделие – Нещо, което притеснява нас, защото ако нямаме добро споразумение за, търго... за свободна търговия или ССТ, това може да окаже въздействие върху нашето замеделие. Министърът спомена огромния сектор на говеждото месо в Бразилия. Ако искаме ССТ-то да бъде успешно, а комисията би искала, ние трябва да подходим много внимателно и аз съм готов да дам няколко съвета на министъра, ако той ми позволи, преди да започнат преговорите. Първо, Бразилия и Меркосур трябва да подходят реалистично към обемите на говеждо и пилешко, които могат да бъдат либерализирани при бъдещото ССТ. Способността на Европейския съюз да се отвори към месо е доста по-ограничена от преди и економически, и политически. Още едно предложение, една идея е да се покани Бразилия, се подкани Бразилия да разреши някои от фитосанитарните тревоги, които имат и бяха спомен... имаме и които споменаха депутатите. Много фирми от време чакат да има одобрение за износ в Бразилия. 30-40 разрешения чакаме. 15 години бяха нужни или ще са нужни, ако вървят нещата с този темп, трудно ще преглътнем, че Бразилия третира Европейския съюз като 28 отделни държави, а не като едно регулаторно пространство. Едва ли ще искате всеки бразилски щат да бъде третиран като отделна държава, а, така че ако искаме да бъде споразумението успешно, Бразилия трябва да предприеме действия за премахване на тези а, бариери за нашия износ. Ние имаме więcej Благодаря. Не виждам а, други желащи да вземат думата. Смятам, че можем да дадем отново думата на нашия гост, министър Маджи. И смятам, Всъщност убеден съм, че голямата част от въпросите, които са зададени, ще бъдат интересни за вас и ще може да ни кажете много за стандартите, за мащаба на производството, индустриализацията, модел различен от този, който познаваме в Европа. Обеден съм, че, убеден, извинете, убеден съм, че много от въпросите ще получат своя отговор в вашата реч. Вероятно знаете добре, че трябва да мислим и за очакванията на нашите потребители в Европа. Обеден съм, че вашето посещение е една възможност да обменим становища и това ще ни помогне да работим по-ефикасно. Имаме голям интерес към търговията с вас. Както каза директор Кларк, от Европейската комисия. Европейската комисия има право да одобри търговската сделка, в която влизаме. Тези въпроси са много важни. Заповядайте. Благодаря, председателю. Благодаря на всички за въпросите и коментарите. Много такива получих. Ще ми се да имахме повече време за да може да говорим по всички въпроси подробно. Щеше ми се също така да говорим наистина в конкретни дребни детайли. Така или че явно ще трябва малко по-резюмирано да се изкаже в отговор на вашите питания и ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси. Земеделски модел в Бразилия. В Бразилия Моделът е различен за земеделието от европейския. От една страна имаме семейни ферми, от друга страна имаме големи индустриални земеделски стопанства, които имат огромно производство. Това се дължи на географското разположение на тези ферми. Те са в южната част от Сао Пауло надолу, т.е. на юг, Санта Катарина, Сао Пауло, Рио Гранде Дел Сул. Всички тези райони имат стари стопанства от години, от десетилетия. Голямата част от фермите са малки, те са семейни стопанства. Регионът, в който аз съм роден, източния регион, има стопанства, които са по около 30 хектара, не по-големи. Всъщност в нашия регион нямаме големи ферми, затова аз съм фермер, там съм роден, след това се преместих в друг регион и там Бразилия е съвсем различна. Там има широкомащабно земеделие с огромно производство. И се използва и сълскостопанска техника активно. Когато се преместих, Навсякъде се работеше по освояване на нови земи и превръщането им в селскостопански земи. Пример за това е Мато Гросо. Никога обаче не е имало някакъв конфликт за промяната на земеползването. И там всъщност произвеждаме голямата част от селскостопанското си производство. Има и семейни стопанства, както казах но те са в друго министерство, не са в моето. Тъй като семейните ферми и големите ферми се смятат за различни видове като сфери. При нас се използват технологии, машини и така нататък. Как се финансира това земеделие? Кредитите са нисколихвени за семейните ферми. При тях няма износ. Голямата си част не изнасят. Може би някои от производителите на кафе е, изнасят, но голямата си част не. Милиард практически се дедика а продукцион на алименти за dentro Бразил. При семейните стопанства производството отива на вътрешния пазар не се произвеждат големи обеми и няма износ извън граница. Исках да изясня тази картина. И няма конфликт при земеползването, поради това, което обясних. Има обаче проблеми, но това е съществуващата система в Бразилия. Последните 20 години 99 милиона хектара бяха е, раздадени на работници, които не притежаваха земя. Имаме такова едно движение е, с граждани, които получиха земя. Това е огромна площ. Няколко пъти площа на Германия. Целта на правителството бе хората да имат достъп до земя. Може би не точно достъп, но така или иначе да притежават, да имат нотариални актове за тази земя. Внимателно подхождаме към това. Що се отнася до проследимостта? В Бразилия има система за проследимост. Тя е одобрена от Европейския съюз Спазваме най-добрата световна практика. Следваме правилата. Голямата част от правилата, които вие сте заложили, вие сте казали, това са правилата, това се използва в Европейски съюз и ние спазваме голямата част от тези правила. Имахме среща с фермери в Бразилия. И ако вие чуете тези срещи, ще, ги, ще чуете от бразилските фермери същото, което вие казвате за нас, че не мож, ние не можем да изнасяме за европейските пазари, е, Европа подхожда протекционистично, те им дават субсидии и така нататък. Това ще го чуете от нашите земеделски стопани със сигурност. Така че въпросите са по-скоро от политически характер. Когато говорим за трудовото законодателство. Някой казва, че в Бразилия не се спазва трудово законодателство, не отговаря на световните стандарти. Това не е вярно. Ние имаме много е, ясни норми и ако посетите някое стопанство, ще видите, че там има защита на работещите. И че се спазва законодателството. Би било голям проблем за производителите, ако не спазваха трудовото законодателство. ще бъдат включени в черен списък. Много сериозно гледаме на условията на труд. И смятаме, че трудовото законодателство се прилага на практика. Що се отнася до антибиотиците – не бихме искали да ги използваме. Знам, че това е проблем и ще продължи да бъде проблем и в бъдеще. Предприели сме мерки по този въпрос. На срещата на Г20 се спомена тази тема и ние подкрепихме идеята, с която излезах, се излезе на срещата на Г20. Има някои забрани, които вече са факт, забранени са определени продукти на бразилския пазар, така че вървим в правилната посока и се опитваме да овладеем проблема. Що се отнася до фитосанитарните проблеми, работим по това, Част от вас казаха, че не всички норми се спазват, но всъщност не сте запознати с напредъка, който сме постигнали в тази сфера. Пазарите. Винаги съм казвала на нашите производители, че не бива да се тревожат от това да излязат на пазара. Не бразилското правителство или европейските институции са тези, които нареждат какво да се продава или купува. Не, ние залагаме условията за функционирането на пазара и след това самият пазар определя какво да се произвежда. Какво може да се произвежда в Бразилия, какво може да се продава в Европа. Някой производител може да каже, нямам необходимата площ, за да произвеждам определена култура и съответно не я произвежда. Има производство в Бразилия, има производство в Европа. Има продукти, които произвеждате тук, които използват суровини от Бразилия и вашите продукти са с отлично качество. След това ги продавате в други държави, включително в Бразилия. Примерно, използвате наше какао за ваши продукти. Ние изнасяме какао. И вие го купувате. И се връща при нас по друга форма, обработено. Ние всъщност произвеждаме суровини, които се използват след това за други цели. Много малък е нашия процент от общите 42% на световния пазар. Искаме да разширим пазарния си дял в една голяма част, 58% всъщност е световния пазар за основни хранителни продукти и ние там нямаме никакъв дял в тези 58%. Аз, стойки начало на Министерство на земеделието, виждам какъв е напредъка. Но, но винаги Развитието трябва да е двупосочно. Не може да се очаква един а, да прави отстъпки, друг не. Финансовите ни възможности за внос и износ са различни от вашите. Що се отнася до вноса на месо? В момента се анализира проблема с заболяването луда крава. Подхождаме много внимателно. Понякога се появяват случаи, които след това се оказва, че не са били случаи на луда крава, но така или иначе внимаваме много. Що се отнася до соята? И ГМО. Имаше въпроси по тази тема. В Бразилия имаме достъп до технологии, свързани с ГМО. Правим анализ на тези технологии, и въздействието им върху околната среда и след това решаваме дали да моторизираме тяхното използване. Бразилските земеделци използват ГМО и такива технологии, ако има пазар, който би ги купил след това. Тоест, ако няма пазар, аз няма как да продам ако Франция, Белгия и така нататък не купуват ГМО продукти, аз няма как да им ги продам. Но пък пазарът се развива. Държавите членки на Европейския съюз може да забранят продажбата, но това не забранява потреблението на тези продукти. ГМО а, води до много по-ефтино производство на соя. 70-80 долара на тон е разликата. И потребителите решават дали биха искали да платят повече или по-малко, купувайки ГМО или генмодифицирана соя. Да, имаме геномодифицирана соя, но тази соя се съди отделно, след това реколтата се събира отделно, след това се обработва отделно, т.е. няма смесване на потоците. Моята фирма произвежда много геномодифицирана соя, защото тя се търси на световните пазари. Има пазари, които искат а, такъв продукт. Сега, в крайна сметка, ако тези пазари изчезнат и никой не иска, няма, няма как да се продава. Но за сега няма да изоставим това производство. Фермерите в Мато Гросо са се обединили, имат група, като защитава техните права. И трябва, ще продължим с научните изследвания а, за генно модифицираните продукти. Обедени сме, че процесът е безопасен и в крайна сметка потребителят решава. Ако има пазар, ние ще произвеждаме за него.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 много има много заболявания, които засягат а, нашите култури и ние по никакъв начин не изнасяме а, култури, които са били засегнати, от което идея от а, тези заболявания. Мисля, че успях да отговоря на повечето ви въпроси. А не, Меркосур, споразумението с Меркосур и дали някой от Обединеното кралство се обръщал към нас. Не. Мисля, че много скоро се случиха тези събития и ще трябва е, малко по-търпеливо да се подходи. Смятам, обаче, че промените водят до нови възможности и в Европа, и в Бразилия. Ще трябва да почакаме и да видим докъде ще доведат те. Става дума и за Бразилия, и за Меркосур. Една фирма ми каза, че може да настъпи промяна, може да има по-голямо производство заради случващото се в САЩ или пък а, да има споразумение между различни страни, но това е най-общо. Не съм чул нещо друго. Благодаря. Proszę dziękujemy благодаря, господин министър. Мисля, че можем да ви благодарим за всичко казано. Разбира се, има и много, и много други въпроси, не бих искал да, да, да ограничавам никого, колкото и необичайно да е това за нашия парламент. Ще ви дам възможност, моля само да бъдете кратки. Съвсем накратко, казахте, че не, не са получили, не са поступили някакви постъпки от Великобритания. Вие направили сте постъпки пред тях. И в тази връзка, по-рано казахте, че вие не отговаряте в своя ресор за цялото селско стопанство. Вероятно, бихте могли да развиете малко по-подробно разликата по, по правомощия. Кой още в Бразилия отговаря за селското стопанство? Казахте, че по-крупните земеделци се ползват с някакъв друг статут. Вие с по-малките семейни ферми ли се занимавате, за които говорихте от вашия край в, в, в Бразилия? Или пък с по по-големите. -по Кой за какво отговаря? Може би има друго министерство, ам, ко, а, друго министерство, към което Великобритания се е обърнала а, с оглед на отношенията си след изхода от Европейския съюз. А, а, а, вие ли сте е, единствения, към когото биха могли да се обърнат? Господин Агнио, една минута. Бях да, до някъде озадачен от това, че вие казвате, господин министър, бразилското селско стопанство произвежда соя, която не е генетично модифицирана. Къде я продавате? Казахте, че цената е 70-80 долара на тон. Значи, при такава цена пазара трябва да е нишов. И ми е много интересно къде е този нишов пазар. Следващият. един допълнителен въпрос. Установихме, че е, въпрос на износ трудно, е, е труден, тъй като иска специални разрешителни. Как се справите с бюрокрацията? Бихте ли ни гарантирали и че е, при процедурата за издаване на разрешителни, на експорт лицензи е, се спазват необходимите изисквания? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за това, че сте сред нас. Аз 10 години бях председател на групата парламентарната за германо-бразилска дружба в е, е, германския парламент. Познавам е, политици от вашето правителство. Вие казахте, че в Европа има само големи, крупни селскопански предприятия, в Бразилия преобладават древните стопанства. Аз мисля, че се правят големи усилия да се в Бразилия в тази посока и това всъщност дава една изкривена картина за страната. Аз познавам е, някои е, стопани, които имат по 200 000 хектара е, е, и е, сълскопанска земя, която е, е, горски площи, които, гористи площи, които не се е, изкореняват. Така че картината не е толкова еднозначна не били, е, е, стана дума, че не трябва да се сключват двустранни договори с отделни държави членки, а с е, е Европейския съюз е, да се водят преговорите, който е признат партньор на Бразилия. Просто ви моля да работите и с отделни държави членки. Е, това е моята молба за вас в бъдеще. Една минута на следващия. Не отговорихте на въпросът ми. Последните години е, Е, нараства се, тази тенденция за, на изкореняване и унищожаване на гори се задълбочава. Е, Това се отнася за големите е, предприятия или малките ли? Големите или малките предприятия предимно е, е, са отговорни за това. Е, благодаря за въпрос, възможността да задам допълнителен въпрос. Отговора на въпроса ми е е, е вярен. Да, казахте, че по линия на Г-20 сте задължени да работите в бъдеще по... Е, да представите план за действие по антибиотичната резистентност. Въпросът ми е, в е, Бразилия, доколкото зная, е възможно, както и преди, да се използват антибиотици като ускорители на растежа. Въпросът ми е конкретен има ли, предвиждат ли се мерки е, да се е, забрани е, използването на антибиотици като ускорители на растежа в обозримо бъдеще. Господин Буда, съвсем накратко, господин министър, говорихте за генетично модифицираната соя. Това е проблем, който ни тревожи и в Европа, и не само в Европа е, Бразилия внас, е, е, е, изнася или внася в Европа генетично модифицирана соя. Правили ли са изследвания върху въз, въздействието на генетично модифицираната соя в животинските фуражи? И, и констатирани ли са някакви отрицателни последици от ползването на тази соя? Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра за дадените отговори. Трябва да кажа, че чух и някои добри неща и бих искала тъй да се каже за протокола, да се запише, че според вас промените изобилстват от възможности. И в търговията бихме могли да мислим аналогично. Аз съм склонна да очаквам с оптимизъм бъдещото ни положително сътрудничество. Сега, господин министър, да отговорите, но преди това бих искал и аз да задам своя въпрос за рентабилността на традиционно култивираната соя, т.е. не модифицираната. И данъчния режим – същата данъчна ставка ли се прилага, независимо от е, размера на стопанството? Въобще какъв е данъчният режим в селското стопанство в Бразилия? Имате думата, господин министър. Благодаря, господин председател. Бих искал да се възползвам от възможността лично да отговоря на, на всеки го, а, а, за, да, за да дам конкретни отговори. Така, ако отговаряме на куп, а, далеч по-трудно бихме могли да бъдем конкретни. Що се отнася до Великобритания, никой не се е обърнал към нас а, с някакви външно-търговски предложения. Имахме заседание е, с присъствието на 14 министъра по време на срещата на Г-20, но разговорът беше най-общ. Не, не, не се навлезе в каквито и да било подробности. Но на всеки случай, както казахте, според мен е, световните промени ще породят нови възможности в света и ние би трябвало да се възползваме от тях. Питахте по-нататък не си спомням кой точно зададе въпроса. Господин Никълсън. На вас отговарям, господин Никълсън. Кой управлява земеделието? Министерството на селското стопанство на което аз съм министър, се занимава с е, е, е цялата фитос, фитос, фитосанитарна и санитарна област, е, е ветеринарния надзор. Е, всичко това се занимава с, с, с всичко това се занимава Министерство на земеделието. Когато казвам, че има и други органи, които се занимават с семейното земеделие, то става въпрос единствено за финансирането и техническото съдействие, т.е. За, за достъпа до, до кредити, до, до, до финансирането това е работа на друго ведомство. И продукцията на тези дребни стопани подлежи на всички правила, на всички стандарти, които се прилагат. Тоест нямаме две отделни системи на регламентация в зависимост от мащабите на, на селското стопанство. Ако говорим за проследимост, например, системата е една. И когато споменах две обособени е, части или, или, или два отделни режима, става въпрос единствено за финансирането и техническата помощ. Съответно, безплатна помощ се предоставя на, на дребните стопани. Що се отнася до пазара на соят, Купува онзи, който, който търси. Има големи вносители, е, е, като Испания, скандинавските страни, е, Норвегия, Швеция, Дания, които купуват немодифицирана соя. В Испания също се купува. Наистина това са нишови пазари, които предпочитат немодифицираната соя и я купуват. Прав сте, че, че има разлика, разбира се, с генетично модифицираната соя. генетично модифицираната соя е далеч по-широко разпространена – И, и естествено има борса а, а, за модифицираната соя. Но за немодифицираната соя, понеже обемите са далеч по-малки, трябва да се планира отделно нали, от година на година. Значи Европа като вносител, който желая да купи, би трябвало да влезе във връзка с съответния производител в Бразилия, за да се договорят и планират предварително количествата. Фактически немодифицираната соя се произвежда по поръчка. Ако, ако не е предварително договорена покупката, няма и да се отгледа немодифицирана соя. Що се отнася до антибиотиците? 27-28 март тази година в Рио де Жанейро ще се организира международна конференция, посветена на, анти, на микробиотичната резистентност, на която ще присъства и ресорния комисар е, от Европейския съюз и която ще бъде голяма възможност, мисля, да се разгледа като цяло този въпрос. В Бразилия не се допуска използването на антибиотици като е, е, агенти на растежа. доколкото могат да, да имат такова действие, но това е недопустимо. А що се отнася а, до въздействието на модифицираната соя върху здравето на отглежданите животни, отговорът е не. Е, всички изследвания, които са проведени в Бразилия, не констатират а, е, никак, никаква разлика, в зависимост от това дали е, фуражът е генетично модифициран или не. В Бразилия има специализиран орган, държавен научно-изследователски, който стига до този извод. Що се отнася до горското стопанство, през първото десетилетие на този век в Бразилия се констатира значителен ръст на обезлесяването. 15-20 милиона хектара годишно. След което се започна сериозна законодателна работа, така че до 2013-2014 година обезлесяването намаля с 73%. Сега, има все още обезлесяване, но в много по-малки мащаби. Ако вземем 2014 в сравнение с 2013 от една страна и, и ако вземем периода е, през последните 20 години до, до 2006 всъщност, можем да отбележим значително намаляване на обезлесяването. И ние обръщаме голямо внимание на този въпрос в Бразилия. Бразилското законодателство допуска е, е, не повече от 20% от оползотворяване на региона на е, Амазония за селско стопанство. От 10 хектара, фактически, всеки 10 хектара, само 2 хектара могат да се използват за селско стопанство, останалите 8 хектара следва да бъдат опазени. И значи 20% от от площа могат, могат само да бъдат обработвани и освен това по бреговете на реките някъде 20-30 метра по течението на реката от всяка страна не се допускат за обработване. Нещата се контролират от космоса, от, от спътник, т.е. чрез кадастър и, и може да се установи в всяко селско стопанство какъв е относителният дял на обработваемата и на опазваната територия. И това е част от нарочна програма за опазване на естествената природна среда. Мисля, че така отговорихме на всички въпроси. Не виждам а, някой друг да желая да зададе въпрос. А, бихме могли да приключим по тази точка от дневния ред. Възползвам се отново от възможността, господин министр, да ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана, че отговорихте на нашите въпроси. Трябва да кажа, че е, вие ни дадохте една жива, наистина богата представа за състоянието на земеделието в Бразилия. Може вземем залесяване, обезлесяване и други важни за нас въпроси. Радваме се, че отдавате сериозно значение на, на, на всички въпроси за околната среда, за опазването и с интерес и слушахме, че е, работите по съвършенстването на законодателството. Конференцията, която обявихте, е, която предстои да бъде проведена по въпроса за антибиотичната резистентност, е, също много, много важна инициатива. Благодаря ви. А сега последващата точка от дневния ред. Изложение от страна Европейската комисия, генерална дирекция Санко. Но преди това отново да се възползвам от възможността да ви благодаря. Е, е, не ни се отдава толкова често, макар и не за първ път възможността да разговаряме с представители на бразилското правителство и винаги сме е, особено удовлетворени от тези контакти. Да, не, не, не повече от 30 на, 30 на секунди. Да, да, само, само да ви благодаря а, е, за това, че ме поканихте. И който желая да посети Бразилия, членове на парламента или който ли било друг да се запознае с това как ние работим, а, е, ще бъде винаги добре дошъл. Никакви ограничения. Ние наистина се стремим към пълна прозрачност в работата си. Бразилия не е остров, Бразилия е част от света и е готова да му подаде ръка за сътрудничество. Благодаря. Господин Никълсън, като човек, който е имал възможност до сега да посети Бразилия, трябва да, трябва да кажа, че посещението ни беше изключително интересно, с много активни контакти а, с Комисията на Бразилския парламент за селското стопанство, с а, фермери. Така че да, а, благодаря ви за поканата. И, и обръща внимание на координаторите. Е, аз с удоволствие бих приел вашата покана, както и други колеги, членове на комисията. Аз винаги съм бил е, е, убеден в известната истина, че ако око не види, ръка не пипне, така да се каже, не може да се хване вяра. Така че с, с сърдечна благодарност е, приемам вашата покана, господин министр. Да, може би без, без червен килим, нали? Е, можем да минем без червения килим, казва председателят. Е, може да се окаже, че всъщност е, ние сме е, съседна, Бразилия съседна страна на Европа, защото имаме външна граница чрез френските извънморски територии с Бразилия. Бразилия бъде Значи някой ден Бразилия може и да се кандидатира за присъединяване към Европейския съюз. Знае ли човек? Така. Благодаря ви. Е, е, надявам се е, да прекарате приятно оставащото време от посещението ви в Европа, да, да осъществите полезни контакти и да, да изпълните своите цели. А, и, и, ви, и ви моля е, да предадете е, нашите мисли, нашите съображения на своите колеги в Бразилия. Прекъсваме за кратко. Jest obawa, że niektórzy posłowie już pojadą z panem ministrem od razu. Ако някой от вас може би искат да тръгнат веднага с министъра обратно за Бразилия, да, да заповядат, ако желаят. Ам, сега все пак да възстановим дисциплината, Дадох ви възможност да се изказвате свободно, впрочем без някакви времеви ограничения. Така, господин министъра да, да ни изслуша внимателно, да, да създадем една взаимна представа. А сега, по-нататък, по дневния ред, представене от представител на комисията, Генерална дирекция здравеопазване и безопасност на храните, относно грипната епидемия в птицевътството птичия грип. Въпрос от, от неотложна важност е, напоследък в много държави членки. Е, мнозина от вас е, са имали вече възможност да се изкажат по въпроса. Е изключително вирулентно заболяване, силно патогенен щам, който се разпространява в момента. так, така е и, и наречено заболяването, е, високо патогенна е, инфлуенца по птиците. В повечето случаи преносител са дивите птици. Запознати сме с сериозността на положението. Е, не само е епизоотично и е, от економическа гледна точка. И сега да не губим повече време, да чуем е, представителите на Санко. Е, двама сте. Господа, не знам кой от вас желая да вземе думата пръв. Радвам се, прочим, че комисията можа да присъства, за да чуе и, и министъра а, от Бразилия. Аз съм сигурен, ще се включи вашата дирекция в споменатата от министъра конференция в Рио де Жанейро в края на месец март. А, благодаря, господин председател. В отговор на вашия въпрос, ние вече с миналата седмица в Берлин установихме контакти с бразилския посланник и заявихме участието си в споменатата конференция в края на месец март Бразилия. Значи поддържаме постоянни контакти. И въпросът е важен. Е, е, е, антимикробиотичната резистентност и за Бразилия, и за, и за Европа. Сега, да се върнем на птичия грип. Знаете, в момента в Европа се разпространява епидемия. Нашата стратегия се вписва в подхода ни е, единно здраве или, или единния подход към здравеопазването и, и човешкото и животинското. Но проблемът е изключително сложен да видим сега някои данни за самата епидемия. Виждате как се разпространява заразата из Европа. Е, ще започна от начало, само да, да, да видим дали ще ми даде системата тази възможност. Връщам се назад във времето. Виждате, първото огнище е регистрирано в Унгария – в зелено са дивите птици. Там е константирано заболяването най-напред и виждате как се разпространява от изток и от север в Унгария и в северна Германия. Ще се върна назад още веднъж, извинявайте. Значи първо в Унгария, в Германия и след това по, по, по, по двата маршрута на прелетните птици върви разпространението. И към Франция, в Унгария и към България. Но това е положението в момента. Е, повтарям, в жълто са огнищата в птицефермите а в зелено са дивите птици, при които е констатиран вирусът. Положението е в развой Вчера научихме за нови 500-550 огнища в ЕС, най-вече в Унгария, Франция и България, най-вече сред патиците, малко сред гъските и е, в значително по-малка степен в е, пилетата и пуйките. Е, главно във Франция се засяга в югозападна Франция производството на гъши пастет в Унгария и в България са общото засегнати районите, в които има близък контакт между дивите птици и стопанствата. 551 огнища вчера, завчера. Виждате сред дивите птици са разпространени почти навсякъде в Европейския съюз. Разпространението продължава. Ирландия преди няколко дена бе засегната, Гърция преди няколко седмици, Италия също. Виждате и хистограмата на огнищата. Първият връх е в България, в синьо, след това в кафяво е Франция в дъното и в а, оранжево България. Тоест Унгария е пър- първо в а, штрихованата синя част. А, значи, а, а, а, пикът е вече отминал, но, но, но далеч не е приключила епидемията. Виждате отново развитието по държави членки в Зелена Унгария с голям брой засегнати птицеферми. 250 е, някъде и сега как, как да сравним епидемията от 2005-2006 с H5N1? Спомняте си и сегашната е епидемия, която е H5N8. Бих искал да обърна особено вашето внимание на факт, който се потвърждава от всички лаборатории, че този новият вирус не засяга човек. H5N8 не е опасен за човека нямаме обществено-здравен риск. Не така беше при H5N1 на времето. И както се вижда от графиката, броят на огнищата този път е далеч по-голям отколкото през 2005-2006 година. H5N1 разбира се, носеше риск за човешкото здраве и разбира се, общественото внимание бе далеч по-активно. Значи връх е достигнат в края на миналата година и през първите две седмици на 2017 поради оставащите огнища във Франция и в България обаче графиката се запазва като тенденция. Няколко думи сега за поведението на този вирус. Знаете, номенклатурата е от H1 до H17 и от N1 до N9. И различни комбинации между H и N е, дават различни щамове, които е, могат да засегнат е, едрите животни, съответно дивите, в това число дори морските бозайници и разбира се човека. Като се има предвид, че за сега грипните вируси, които в по-голяма степен засягат човека, H1, H2 и H3, както H5 и H7. Ето така се преконфигурира вируса и разпространява между е, е, е, видовете и в рамките на видовете по, по възрастови групи и вече с различна патогенност е, по отношение на птиците. Така, значи векторът винаги са птиците, те са резервуара на, на този вирус. И при мутацията си, впрочем, този вирус мутира непрекъснато. Това е причината, по която от гледна точка на човешкото здраве ваксините следва да се променят всяка година. Е, по, по указание на СЗО. Така, та значи птиците са първи в веригата. Оттам вирусът преминава към човека, към патици, пилета и прасета. И оттам нататък може да се появят щамове, на които е уязвим човекът. Положението в световен мащаб от края на миналата година това са карти от Световната организация по епизоотии. Е, виждате, Европа и Азия най-вече са засегнати. Ем, с различни щамове в различните части. Е, за сега обаче, тази година в е, американския континент нямаме високопатогенни щамове. Виждате разпространението в, в, в далечния север, в Сибир, оттам започват нещата, дивите птици след това мигрират на юг към Азия и Европа или както стана преди две години към Съединените щати, горе-ляво може да видите знаменитото огнище на H1N8 от преди една година. Е, в резултат от което трябваше да бъдат умъртвени повече от 50 милиона е, птици в САЩ. Е, за, а за сегашната епидемия в Европа около 5 милиона птици са умъртвени и 2 милиона заклани превентивно за ограничаване на разпространението, Тоест мащабите са съвсем различни в сравнение с американската епидемия. 50 милиона, повтарям тогава, Штатите преди година и половина. Е, и сега, нещата еволюират. Виждате тук да, да ви дам пример. Европейската референтна лаборатория, която е и световна референтна лаборатория за птичия грип, успя да проследи развитието и разпространението и съответно мутирането на вируса е, и да проследи движението му. Тук, за пример, е, е, вземем знаменития H5N1 от 2005-2006 година в Европа. Виждате происхода. В случая от Азия преминава през оттатък Арктическия кръг, Северна Русия и по Дунава в Европа и през Турция към Африка. Това е по пътя на мигриращите птици. През 2005-2006 година. И сега, ако вземем дивите патици, които са е, основните миграционни маршрути, върху които не можем да въздействаме. Значи близо 4,5 милиона патици е, прилитат от северо-истока е, по два маршрута, които посочих в началото, по Дунавската делта и към Унгария и нататък на запад. А е, другия маршрут е през Рюген, островът Рюген в, в Германия – И така, и стана, така стана и тази година. След като долетят птиците, те разбира се влизат в контакт с местните популации, чайки, албатроси и така нататък, водни, водни птици. Така, кой е, е така наречената виновна патица тази година? Това е така наречената махната патица тази, тази година. Тя е векторът на H5N8 е, и в ляво е, виждате районите, в които зимува този вид в Европа, най-вече Северна Европа, но и Великобритания. Какво правим в ЕС? Първо, знаете, действа на пълно хармонизирано ветеринарно законодателство, което бе на нивото на очакванията през 2005 година. В Холандия е, още 2002-2003 имаше огнище на, на Н7, дори с човешки смъртен случай, един е, ветеринарен лекар. От тогава, е, от тази първа епидемия на, на сам, прегледахме действащото законодателство, то бе съответно изменено и хармонизирано, влезе в сила 2005 година и изигра особено важна роля за преодоляване на тогавашната епидемия. Всяка държава членка имаше план за действие – е, незабавно се е, възприе принципа на регионализацията. Вероятно си спомняте изложението посветено на африканската чума по свинете преди няколко месеца тук. Същият подход, същата регионализация е, се прилага и за птичия грип. Не ви показвам картата, защото може да си представите, че броят на регионите, на, на участъците е, е огромен. Повече от 100 страници в официален вестник е, е, е заема актът, описващ е, тези участъци. В повече от 20 държави членки са обособени такива региони по-настоящем. Те се признават от търговските ни партньори, САЩ, Украина, е, така че не прекъсва износа е, на птиче месо от Европейския съюз. Имаме е, и референтната лаборатория, която споменах, както и финансиране от европейския бюджет в случай на неотложна необходимост. В този случай възстановяваме 50% от разходите за клане и 50% от разходите за дезинфекция. на този етап сме на около 20 милиона евро, което е лимитът в фонда. Имаме и екипи, които са готови да се отзоват на място. Е, екип за бързо реагиране бе изпратен в Унгария и в България през последните месеци в помощ на местните власти е, за борба с огнищата сред патиците. Развиваме и международно сътрудничество с ФАО и други, с а, Световната организация по епизоотиите. И така, значи, регионализираме и даваме възможност на държавите членки да приемат и по-строги мерки в случай на, на, на висока гъстота на популациите на патици или пилета, даваме възможност на държавите членки да пристъпят към превентивно клане на, на здравите птици, така че държави членки като Франция, Холандия, Унгария за да се справят с епидемията, са взели вече е, решение за, за такова превентивно плане в района около огнището. А, тук вероятно се струва специално да отбележим, че е, следим внимателно щамовете H5 и H7. Двата щама, които могат да мутират от ниско към високо патогенен тип. За пилетът. И когато нископатогенен H5 или H7 се установи е, в някоя птицеферма, има режим е, за клане това стана във Франция, например, миналата година, когато H5N1, N2, N9, CH5 бяха е, констатирани в е, популацията на патици в е, югозападна Франция. За да се предотврати мутирането на този вирус в високопатогенната си форма. биологичната сигурност, това е, това, е, това е, това е главния въпрос. Виждаме, че всички огнища засягат пилета и патици, които се отглеждат свободно. Патиците не могат инаки да се отглеждат. Те трябва да имат достъп до, до водоисточник. И оттам, разбира се, се установява контакт с дивите птици и, и тръгва разпространението. Та, е, така, по отношение на птиците, биологичната сигурност е от съществено значение и страните, които са въвели строги мерки за отглеждането на закрито, на свободно отглежданите птици успяват да ограничат разпространението на болестта. Няма да разглеждаме въпроса за вакцинацията, тъй като той не е относим. Дори и да, да дава резултат, е, е, мярката е неприложима. Не може е, предвид огромния брой на, на, на отглежданите и консумирани ежедневно птици в Европейския съюз, е, е, една по една птица да се, да се вакцинира, още повече, че продължителността на живота не, им, им не, не оправдава това. Още веднъж трябва да подчертая колко е важно сътрудничеството между ветеринарната и, хумарна, и хуманната медицина – е, и здравните органи е, за предотвратяване на пренасенето. И е, мисля, с това изчерпвам доклада си, господин председател. Благодаря. Проша о питания, информация. Благодаря. Сега въпроси и коментари, но ако обичате максимално кратки. Нямаме, не разполагам с много време. Използвам възможността да благодаря и да приветствам с добре дошли младите фермери от Холандия, които са тук по покана на госпожа Шлайер. За нас е чест да приветстваме и госпожа Ставрова тук, колега от в предишно качество. Така че сега въпроси, моля. По една минута всеки. Госпожа Шлайер. Благодаря, господин председател. Сега е, аз обръщам към комисията. Бях в Холандския парламент 2002 и 2003 и тогава бях в течение на е, селосните проблеми, които имахме в животновътството, е, проблеми за фермерите особено, но и в случаите в хуманната медицина. Е, наистина много е, трябва да внимаваме в бъдеще какво трябва да се направи и е, как гледат гражданите на, на фермерите. Конкретен въпрос. В различни е, части на Европа пилешкото месо и яйцата с, има пилешки яйца и яйца от свободно е, отглеждани кокошки, но е, в резултат на тази епидемия е, такива продукти не могат да е, стигнат до пазара. Именно доставката на такива на пазара е прекратена, е, преустановена. Не е ли по-добре, ако свободно отглежданите е, кокошки е, се затворят е, в случай на зараза е, от диви птици? Може би в такъв случай е, е, няма да се нарушава притока на такива продукти на пазара. Благодаря. Тук имам един часовник и следа стриктно дали една минута са въпросите. Благодаря на генерал директор Санко. Наистина, това е много важен въпрос е, ще трябва да мина на холандски, за да обясня по-добре това, което искам да кажа. В Нидерландия, предполагам, че така и в други държави членки, в някои държави членки всъщност е, е, има такова задължение да се е, задържа, за известно време да се държат птиците в затворено пространство, за да се предпазат от зараза. Но времето е ограничено. Максимум 12 седмици е разрешено това защото след е, този срок те вече престават да имат, е, да бъдат свободно отлежени, минават в друга категория птици е, и това се отразява на цената им в, на пазара, тъй като свободно отлежените се продават и техните продукти по друга цена. Въпросът ви към Санко, не можем ли да бъде малко по-гъст гъвкави. Абсурдно е някакси фермерите е, да, да, да е, е, инвестират в това, да държат птиците навън. Трябва ли да се спазва стрикно този 12-седмичен срок? Когато говорим за биопроизводството в този сектор, това се прави. Защо да не го направим и за свободно отглежданите кокошки? Благодаря, да, е, наясно съм. Чухме, че в Унгария има сериозен проблем с е, птичия грип. Е, загубите са на стойност 50 милиона евро. Налага се унищожаване на, на заразените животни и според глава трета ние попадаме под е, рубриката сигурност, е, безопасност. Е, бих искал обаче да попитам комисията за следното. Има ли във всъщност начини за борба с е, тези подобни епидемии, подобно заболяване? Има ли възможност за компенсации за селските стопани и ако е така, в какви размери и а, е, какви са е, изливите за а, е, тази криза в случая. Защото а, този а, птицевъдите, птицевъдството е обвързано с други а, а, браншове а, и всички са засегнати от а, тази епидемия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря представителя на комисията за е, това е, висококачествено експозе. Бих помолил за е, печатен вариант на текста трудността, трудностите за птицеварите се увеличават в някои региони. Е, птицевъдите е, унищожават е, голяма част от продукцията. За съжаление, същите тези производители днес използват друга вакцина, всъщност може би същата, която и при предходната епидемия. Няма ли риск е, и за... Е, тук въпросът е, е и за самите птицевъди и то е чисто економически. От технологична гледна точка, ако този вирус се разпространи, ще има ли достатъчно разходи, за да се покрият щетите на всички, тъй като инвестициите са огромни в това производство? Господин Балдар, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за много е, интересната и задълбочена презентация. Но и аз искам, като подобно колегите, да поставя актуалния въпрос за яйцата от свободно е, отглеждани кокошки. През декември пред ставих, е, поставих устен въпрос, е, но е, не получих отговор от комисията. Както казаха моите колеги, е, това да води до нарушения в е, пазара и е, се отразява на, на инвестициите, негативно на инвестициите, направени в този вид може би ще трябва да се актуализира законодателството в това отношение предви, с, с цел да се смекчи удара върху е, бранша. Е, ще помоля комисията наистина да помисли по този въпрос и да вземе експедитивно мерки, защото е, мисля, че сте наясно с проблема от доста време е, и решение е спешно необходимо. Sorry, uh, it was Sorry, not he, Agnew. Oh, it was Andrew. Andrew. Andrew, да. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря първо на комисията за много доброто представене. Искам да, е, да да наблегне на факта, че щама е, от е, предишната епидемия е различен. Става дума за различен е, щам тук и това се отразява на, на начина по който е, действаме и реагираме. Е, нещо бе казано, но е важно да се повтори как в светлината на, пред, на предишната ние да, е, криза можем да ускорим процедурата на имунизиране защото е, всъщност е, едни и същи е, е, птицевъди, едни и същи стопанства е, са засегнати е, отново от втория удар от е, е епидемията. И смята ли е, държавата, е, че предвидените 15, е, 15 милиона са достатъчни да компенсират економически е, щетите от тази е, от е, епидемията? бюджета. Господин Никълсън, доколкото разбирам, е, економическите въпроси може би трябва да се поставят в друга комисия. Е, от... Е, бих искал да потвърдя първо, че в Обединеното кралство е, са открити 4 случая на, на птичи грип. 10 е, 000 фазана трябваше да бъдат е, изколени вчера само поради това. Положението наистина е много сериозно за производителите. Няма да е, повтарям благодарностите. Разбира се, благодаря ви за всичко, което казахте. Е, вярното е, че прелетните птици. Е, Историята се повтаря. Унгария се намира в същата положение, както преди. Говорите за биосигурност, но тук всичко това има сериозни финансови последствия за производителите, не само за дивите птици. И аз съм съгласен с това, което господин Хотермайер каза тук и бих предложил една делегация или самия комисар да присъства максимално скоро на заседание в тази комисия, защото финансовите финансовите щети за много производители са много сериозни. Това е форс-мажорна ситуация. И предлагам да придвижим е, този въпрос, да, направим нещо на практика, защото е, да седим тук и да, да се жалваме и да си казваме колко е тежко положението, това по никакъв начин облегчава живота на хората на място, е, които са тотално забравени финансово отношение. Затова предлагам съответните служби, заедно с комисаря, да придвижат нещата и е, щях да кажа с някой друг, но мисля, че със самия комисар трябва да се действа, това, за, за да се приведе по-голяма тежест. Хауслинг. Казвате, е, че е, е, имате ли някакви сведения защо е, е, източника е там, където казахте, къде избухва епидемията? Защото ние знаем, че прелетните птици са вектора, но откъде тръгва заразата? Ние имаме, например, сериозна популация от пуйки, която е заразена. Казахте, че няма альтернатива, освен избиването на заразените животни, но е... това обаче за мен е неудовлетворяващо като решение. Е, после животните, които се отлежат на, на, на открито, на свобода, какво ще правим с тях? Е, е, после затварянето на тези животни за над 3 месеца и самите законови разпоредби в това отношение не, не е за мен удовлетворително решение е, е, карантината върху цели региони или пък избиването на животни. Има нещо, е, което е обнадеждаващо във връзка с ситуацията в Унгария. Можем ли да предвидим при прелетните птици и знаеки техния маршрут къде ще удари заразата следващия път? Е, мисля, че е много важно. Обикновено почистваме и дезинфекираме в последствие, но не това е решението. Нямаме е, фина, ком, схема за компенсации, както с е, захарното, с захарното свекло, например, в Обединеното кралство или другаде. Имаме ли някаква система за, на осигуряване за, да, за страховки, за да се помогне на, на производителите да поемат този удар? Е, в, на до лоби бих казал, имаме тук проблем. Е, мисля, че е, има така решение. По-добре температури, е, контрол върху е, миграционните е, ята. И в крайна сметка, какво се прави за толерантността при, при дивите птици? наистина е, е, устойчивостта е, на дивите птици трябва да се по някакъв начин да се прехвърли на домашните птици, за да не страда до такава степен. Благодаря за доброто представане на темата. Е, наистина той засяга, този проблем засяга сериозно производителите на патици в е, е, Европейския съюз. Финансовите загуби са огромни за производителите. Аз се натъкнах на това неодавна. Ситуацията наистина е драматична. Индустриалните производители е, е, смята, че опасността от това, че е, тези камиони, които пренасят партици, не могат да бъдат ограничени в самите, самите клетки, в които се пренасят с потенциален източник на зараза. И мисля, че тук трябва да се въведе някаква забрана. И е, мерките, които сега се, е, които се налагат е, за, при транспортирането на животни, трябва да се засилят, за да се регионализира този сектор. Всяка страна, която има такъв вид производство, се налага сега да се справя сама с проблема. Благодаря ви за презентацията, която беше много технична, много добре, много задълбочена, но проблемът е не толкова технически, колкото и економически. Знаем, е, че всичко това се отразява сериозно на е, вноса от е, трети страни. Свидетели сме на това, че е кризата сред птицевет количеството, този е, е, износ спада в европейски, в е, Обединеното кралство, в вашата генерална дирекция може би ще излезете с някакви заключения за допълнителна финансова подкрепа за отрасъла, защото проблемите са сериозни. Благодаря съвсем накратко Говорим за а, преледните птици, а, които не могат да бъдат контролирани. Но е, селските стопани очакват ясен а, отговор на този въпрос. А, възможно е да не са достатъчни а, тези а, средства за компенсират. А, би трябвало да се е, създаде една система на застрахов, за застраховане на е, тези, е, на птицевъдите, колкото до е, и финансовите разходи трябва да се разпределят между комисията и съответните държави членки. В противен случай борбата ни е безсмислена и безполезна и не, неефективна. Е, въпросът ми беше поставен от много колеги вече. Е, дали има някакви альтернативни методи е, на тези, които се използват в момента? Селските стопани не са в състояние да поемат тези допълнителни разходи. Та въпросът ми е какви е, други възможности е, има, защото тази ситуация вече ни е позната от преди. Е, вакс... Е, може би трябва да се помисли за други нови вакцини на различни, е, пред различни лобите и е, форуми да се потърси решение за въпроса. Благодаря на комисията за тази презентация. Споменахте, че Европейската комисия поема около 50% от разходите но хрватските въди се интересуват от следното. Комисията ще задели ли средства за закупуването на нови е, екземпляри на особено в е, нови животни, е, които може би е, е които са във функционална възраст, знаем каква е възрастта, на, на, е, в която носят кокошките. 27 е, е, седмици, понякога карантината продължава толкова и загубата е, е, е голяма за производителите, защото само след 27 седмици ще могат е, техните продукти да стигат до пазара. Сега повечето въпроси бяха зададени. Мисля, че можем да преминем към отговорите. Чекаме. Чимаме пана за слово. Пани посел Кантенбах.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 а също и за потребителите, за които се вълнуват от безопасност на продуктите. Така че това трябва да се отчете в бюджета на Европейски съюз. Ще пратим специално писмо до комисаря Хоган и ще видим след отговора му какви мерки ще се вземат в това отношение. Ще говорим допълнително, е, господин Николсон, по времето в е, заседанието на координаторите. Аз исках да се проведе е, среща и ако е възможно следващата седмица, защото въпросът е твърде важен и твърде спешен, за да чака, за да търпи отлагане. В писмото до комисаря Хоган можем да поискаме такова заседание. Само да кажа защо е толкова важно важно. Е, тези 12 седмици задължителни, в които е, птиците трябва да се държат затворени, е, за две страни от този срок остава само една седмица. Ако може да бъде организирана такава среща за следващата седмица, ще пратим писмото още днес или утре, за да сме сигурни, че ще е, се започнат на време да работят за е, съответните дати. Е, благодаря за отговорите, но аз поставих един доста критичен въпрос в началото. Господин от комисията, заповядайте за отговор. 10 минути. 12-седмичния срок е изключително важен. Затова бе повдигнат този въпрос и от нидерландския министр в съвета в понеделник. Комисарят Хауган отговори, че ще анализира как да реши проблема. Обсъжда се въпроса на най-високо ниво в Европейската комисия и депутатът може да е спокоен. Това е много важен въпрос за нас. Много въпроси бяха повдигнати. Сигурни ли сме, че патиците, дивите птици участват в процеса? Да, показах ви го в представянето. То е на ваше разположение. Надявам се парламента да ви го е раздал. Може да го намерите и на вебсайта на нашата дирекция, където има още повече информация. Ако искате нещо конкретно да научите. Дивите птици бяха в самото начало. Когато има контакт между диви птици и патици, започва епидемията. Добре обаче да няма вторични огнища. Първичните идват от въздуха с контакта, с контакта между дивите патици и стопанските, домашните, ветеринарните власти трябва да поизвършват постоянен контрол, за да няма вторични огнища. Това се прави в много държави членки, много добре, не толкова добре в други държави членки, поради факта, че системата за производство е доста специфична и има движение между фермите за патици, което пък води до сложни а, мерки за биологична сигурност. Що се отнася до финансирането, бяха зададени много въпроси за това. Европейската комисия възстановява 50% от средствата, свързани с клането и дезинфекцията на фермите. Дезинфектирането наистина води до високи разходи, много по-големи от цената дори на отделните патици. В някои от държавите членки, и това е предвидено в регламента, който бе прият преди две години тук, парламента и съвета, някои държави членки могат да получат до 75% въз, възстановяване на разходите. Бе зададен въпроса и за това, дали тези 20 милиона е, евро, които са в фонда за спешни случаи, са достатъчни. В края на януари сме, поради тази епидемия на птичи грип, може да изчерпваме средствата в фонда за цялата година. Надявам се останалата част на годината да бъде доста по-спокойна. Така или иначе, няма да имаме средства да рембурсираме държави членки. Въпросът с Франция е много специфичен. В Юго-Источна Франция миналата година имахме високопатогенен, нископатогенен вирус H5, H5N1 до 9. Той мутира Френските власти с наша подкрепа решиха да унищожат всички ферми, за да не се разпространи вируса и да не мутира към високопатогенен. Това са ферми, които сега са засегнати от този щам. И ние наистина съчувстваме на френските фермери, особено, що се отнася до два департамента в Юго-Источна Франция, където се е разпространила болестта. Френските власти предприемат необходимите мерки за ограничаване на по-нататъчното разпространение на заболяването. Как да бъдем по-подготвени? Споменах го по-рано. Актуализирахме законодателството, имайки предвид е, огнището в Нидерландия. Трябва да сме готови, трябва да гарантираме, че сме готови, трябва да направим така, че самите фермери да са по-добре подготвени. Биосигурността е голям проблем. В този случай вирусът засяга повече патиците от пилетата, но имаме цяла верига и искаме да гарантираме биосигурността в стопанствата. Вие споменахте веригата, която да раздели дивите и недивите патици. Ако погледнем как е организиран този сектор, има голямо движение. Има фуражи, има животни, които първо се отглеждат, след това отиват е, процес за огояване, т.е. има движение между стопанствата. Затова е много важно този сектор е, да се организира добре и да гарантира по-добро разделяне на отделните части от индустрията. Ще се случи ли това отново? Трябва да кажа, че не мога да кажа не, тъй като не съм сигурен. Видяхме миналата година какво се случи, видяхте как се разпространи вируса в САЩ. Знаете какво се случи и в Азия, там имаше друг штам. N7 и N9. Те оказват въздействие върху човешкото здраве също. Така че е, този сектор е, може би трябва да е готов за бъдещи епидемии. Дали ще са свързани с патиците, дали с пилетата, не знаем. И така мисля, че отговорих на повечето въпроси, господин председател. Благодаря. най так е, Да, наистина. Отговорихте на повечето въпроси, убеден съм обаче, че ще има допълнителни такива. Надявам се отново да дойдете при нас, за да ни информирате. Е, ще се видим скоро, надявам се. Както каза колегата Никълсън, ще напишем писмо и ще поискаме допълнителна среща. Добре. Може ли да кажа нещо на комисията и то ще право в очите? Знам, че сте искрени, знам, че се притеснявате, но искам да ви кажа следното ако се вземе това решение за яйцата от свободни кокошки, хората ще останат без бизнес. Не може да чакаме, не може да чакаме някой друг да вземе това решение. Ако супермер... супермаркетите искат бързо решение, добре. Но Искаме среща с комисаря едната седмица. Това е спешно, така че моля ви да се върнете в комисията с това послание. За да може максимално бързо да ни се даде такава среща. Това е реална опасност. Разбира се, ще предам информацията на комисаря комисар Холган, който отговаря за този въпрос. Има нещо важно, което не бива да забравяте. Ние регионализираме своята работа. Това означава, че производителите в зоните, където няма такъв вирус, могат да продължат да продават своето производство. Ако нямаше регионализация, нямаше да има нито една държава членка, която да продава. Стопаните трябва да разберат, че тъй като има такива ограничения, по-малките места, другите производители биха могли да продължат да произвеждат и това се дължи на регионализацията, която прилагаме като принцип и това се дължи и на вътрешния пазар. Казах, че големи търговски партньори като Украина и САЩ са приели регионализацията, защото ние прияхме тяхната регионализация. Това не се прилага при а, други държави или за други заболявания. Благодаря. Пани пан послу видя по реакциях. Мисля, че не убедихте колегите, като гледам лицата им. Знам, че не всички трети страни прилагат принципа на регионализацията. И така. Комисарят ще бъде информиран дори още преди да обядва днес. Аз със сигурност ще го направя. Благодаря на преводачите за допълнителното време, което ни отделиха. Много важна тема. Благодаря ви. И моля комисията да продължи връзка с нас.